Lei dove si siede qua? Possiamo iniziare i nostri lavori questo pomeriggio. Уважаеми дами и господа, добре дошли на следобедното ни заседание. Днес преди обяд вече започнахме успешното си, успешната си дейност и се занимавахме с единно е, изборно право. Разговаряхме също с представители на националните парламенти. Сега ще разгледаме заедно с тях темата за Европейската гражданска инициатива. Ние имаме двама докладчици от името на Комисията по конституционални въпроси и двама от, пети, от петиционната комисия господин Гурмай, Ламасур, господин Хефнер и госпожа Уолис. Последните двама от Комисията по петиции, първите двама от първата посочена комисия. Виждате, че те са лично представени тук, присъстват. Те ще се опитат да се обединят първо помежду си и се надяваме след това да успеем да стигнем до бързо решение. Господин Фау, за съжаление, не можа да участва в това заседание. Той е представен от госпожа Евелин Рютен. Приветстваме тук най-сърдечно. Тук е и заместник министър Жестел, когато междувременно познаваме много добре. И заместник председателя на Европейската, един от заместник президентите на Европейската комисия, господин Шефкович, също много добре го познаваме. Днес, разбира се, имате възможност да представите а, своите а, мнения, да попълните а, листа за желание за изказвания, който е пред вас така че да организираме добре дискусията. Ще започнем с докладчика. Преди това бих желала обаче да спомена, че Комисията по петиции а, е асоциирана към тази комисия. Това а, обяснява и присъствието на двамата докладчици. Госпожа Мацони, председател на комисията по петиции ще присъства и ще бъде съпредседател на това заседание. Сега, госпожа Рютен, моля да а, отправите своите приветствени слова, преди да преминем към дискусията. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, като белгийски депутат, но и като бивш чиновник на Европейския парламент, за мен е радост днес да участвам в тази среща, организирана от а, а, Комисията по външни работи, по конституционни въпроси. Аз бих искала да извиня господин Фларо, а, който участва в преговори за формиране на ново правителство и няма възможност да участва днес тук. Преди да премина към някои приветствени думи, ви изпращам а, неговите приветствия. Белгийското председателство си постави за задача да се заеме с прилагането на Лисабонския договор. Белгийското председателство се опитва да направи Европейския съюз по-привлекателен и известен и извън пределите му. Имаме 500 милиона граждани, 27 държави членки. И затова днешната среща добре допълва нашите цели. Европейската гражданска инициатива е една от важните инициативи в рамките на Лисабонския договор. През 1979 година за първ път европейските граждани имаха възможност да участват в преки избори за Европейски парламент. 30 години по-късно, 2009 година, Лисабонския договор даде възможност на гражданите на Европа директно да внесат, да внасят или да дават своя глас. Както знаете, гражданската инициатива е заложена в член 11 на Лисабонския договор и там е записано, че гражданите на Европейския съюз гласуват с минимум 1 милион гласа и а, трябва да представляват минимум 55% от държавите членки на европейските а, граждани. Лисабонския договор подготвя по този начин пътя за партиципативната демо, а, демокрация и този път замества а, представителната демокрация, върху която се основава Европейския съюз. По този начин договорът потвърждава още веднъж възможността за изразява, свободно изразяване на мнение от страна на гражданите преди представянето на закон. Как точно ще изглежда процедурата, допустимостта на определени граждански инициативи са въпроси, които трябва да бъдат, да бъдат решени в рамките на процедурата по съвместно взимане на решение и се очаква регламент от парламента и съвета. Белгийското председателство би искало да даде тласък на този иновативен прогрес, който да съответства на съвременните технологични изисквания. По този начин по този начин се засилва не само представителността, но това съответства също така на актуалността на съвременната европейска история. В нашето ежедневие мнението на гражданите става все по-важно. Междувременно имаме повече от 1 милиард ползватели на интернет в Европа. В това отношение също има много възможности. И гражданската инициатива отваря възможности за участие на всички. Всеки път, когато лични данни се използват и по електронен път, ще бъде разумно да се а, създава равновесие между различните страни, защото става дума за единност, но и сигурност на процедурите, така че да се намалява административното натоварване за държавите членки. Едно допитване до гражданите би могло да създаде доверието, че а, пряката демокрация може да се прилага сега а, така, както в Гърция се е прилагала. Много често а, древната гръцка демокрация а, се е наричана люлка на демокрацията. Ако гражданската... А, много е важно а, сега да поставим основите на а, наистина една успешна практика в рамките на гражданската инициатива. Във всеки случай ние бихме искали партиципативната демокрация да бъде подсилена от проекти на Европейския съюз и то в съответствие с поставените ни цели. Бих желала също да изразя желанието този инструмент да заздрави европейската рамка, да доведе до по-голямо социално сближаване и да насърчава формирането на европейско мнение. Уважаеми господа и госпожи депутати, нека ви представя и собственото си мнение. Гражданската инициатива е отлична възможност да се приближим най-вече към младите хора. Европейския съюз трябва да остане един проект на бъдещето, затова насърчаването на идеята за европейската демокрация продължава да бъде цел, към която трябва да се стремим. Лично аз съм убедена, че намаляването, че This issue is perhaps a good first case for the... Благодаря ви за вниманието и за думата. Сега искам да ви пожелая и ползотворна работа. Grazie, onorevole Rutten. A questo punto... Да, благодаря, госпожо Рютен. Тук беше предвидено госпожа Мацони да говори, председателката на асоциираната комисия, но тя още не е пристигнала, затова няма как да й дам думата. Бих предложил искам да обърна внимание на най-съществените теми. И така, става дума за гражданската инициатива, член 11, алинея 4 а, от договора за функционирането на Европейския съюз. Договорът, Лисабонския договор предвижда създаването на такава инициатива. Ние като Европейски парламент трябва да представим проект, който да определя разпоредбите, свързани с тази новост в първичното законодателство. Ние много бързо, бих казал аз, подготвихме своята дейност. На 8 ноември е предвидено докладчика да представи своите предложения на комисията, затова днешната среща е от особено значение за евентуално представяне на изменения, а и за представяне на досега извършената работа. Сега докладчиците ще получат думата, след това ще чуем а, а, изпълняващия длъжност председател на съвета и заместник председателя на Европейската комисия. Сега давам думата за по 5 минути на двамата докладчици. Първо господин Ламасур предлагам. Желаете ли да започнете? <laughs> Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да напомня за основанието в Лисабонския договор – за тази гражданска инициатива. До сега винаги сме се спирали на различни процедури. Комисарът Шевкович винаги преди да ни представи законодателни инициативи, е провеждал много обширни консултации не само с Европейския парламент, но и с националните правителства, гражданското общество, националните парламенти, неправителствени организации и е, винаги, разбира се, е преминавал през класическата процедура зелена книга, бяла книга и така нататък. От друга страна обаче имаме Европейския парламент, който регулярно организира форуми за дискусия, за обмяна на мнения, тясно сътрудничество с ЕКОСОД, с Комитета на регионите и с тамошните комисии по петиции. И точно комисията по петиции в Европейския парламент е в контакт с европейските граждани. Ние обаче имаме а, да се справяме с два големи проблема. Единият проблем е траен, постоянен, който трябва да продължаваме, е, с който трябва да продължим да живеем, че, а именно, че Брюксел е доста отдалечен от гражданите. Столиците обикновено също са отдалечени от онези хора, които пък живеят в провинцията, а Брюксел е най-вероятно в много случаи още по-далеч от тях, като столица на Евросъюза. Защо? И това създава трудности, защото за разлика от една федерална система, няма европейска администрация извън Брюксел. Няма европейска бюрокрация. Европейските служители се намират всички в Брюксел, ограничени са до изпълняване на длъжността си в Брюксел, а общностното право се прилага от националните и регионалните администрации. А информацията за общностната общностното право се извършва от тези национални и регионални администрации. Втория проблем, с който трябва да се борим а, и за който трябва задължително да намерим решение, е следният. След около половин век съзидателна дейност – ние се опитахме да премахнем всички граници, всички препятствия, да премахнем граничните проверки, да облегчим свободното движение за гражданите, за стоките, за сълскостопанските продукти, за информацията, за капитала. Постигнахме всичко това. Но не успяхме да премахнем границите за политическа дискусия. 20, свидетели сме на 27 политически дебата. Европейските избори или изборите за Европейски парламент, които се провеждат на всеки 5 години, всъщност са национални избори, които се крият зад декора на европейски. Ние не водим европейски дебати, това всъщност не е европейски избор. Нека вземем пример от моята страна, от Франция. Основният телевизионен канал, ТФ1 във Франция, който всяка вечер се гледа от две трети от французите, няма постоянни кореспонденти в Брюксел. Френската телевизия е, предава репортажи за европейския живот, единствено когато висшестоящи френски политици отиват в Брюксел и тогава европейската политика се представя от чисто национал, национален ъгъл. Опасявам се, че в много други страни ситуацията не е много по-различна. Именно поради това се поражда идеята за въвеждането на такава процедура. Това е една съвсем нова процедура, която не съществува в държавите членки в тази форма. В някои държави членки има приближаване към тази форма. Това е нещо много повече от петиция, много повече от референдум, много повече от нещо, което се появява по инициатива на хората. Това не е пряка демокрация, а демокрация чрез участие, партиципативна демокрация. Какво се опитахме да постигнем ние? Ние се опитахме да дадем възможност на европейски граждани, ако те са многобройни, повече от 1 милион от множество държави членки, да получат същото право да се обърнат към Европейската комисия, да я сезират, също както възможността, която имат институции като съвета и парламентът. Министърът, съветът на министрите и парламентът по-настоящем са законодателни органи, но те имат възможност за политическа инициатива. И тези политически инициативи могат да се превърнат в законодателна инициатива, ако Европейския парламент реши това. Това е основната отговорност и задача на Европейската комисия. Ние можем да издаваме закони само възоснова на писмени предложения на Европейската комисия. И това е монопол на комисията. Това е правен монопол. Това не е монопол за политически идеи. И съгласно статистиките, се може да бъде констатирано, че след около 10 години политически инициативи се стига до нови политики, които една трета от които се дължат или са плод на трите институции. Сега е, ние бихме искали да въведем още един нов фактор, съгласно който гражданите да са в състояние да поемат политическа инициатива. Ако се сплутят, те имат възможност да се обърнат към Европейската комисия. Тя отговаря за проверка на, съдържанието на предложението и може да вземе свободно решение в рамките на своите компетенции дали ще създаде европейски законопроект или евентуално ще пристъпи към изменение, към преразглеждане на съществуваща, съществуващ нормативен акт. Комисията се обръща към съвета и парламента с това законодателно предложение. Каква процедура предвиждаме ние? Извършваме тази дейност заедно с комисаря Шевкович и с председателя на съвета Кастел. Голямото различие спрямо, това е голяма разлика спрямо мащабната демонстрация, която се проведе вчера по улиците на Брюксел, е всъщност наличието на принуда гражданина да действа като гражданин. Например, той може да поиска ренонсирането на съществуващ нормативен акт или промяната му, но европейският гражданин се изказва положително, казвайки ние искаме Европейският съюз да издаде нов закон, нов нормативен акт или да промени съществуващ, защото това е необходимо. Партиите могат да се занимават с това, неправителствени организации, синдикатите, но основната цел са европейските граждани, за които ние, като избрани представители, не винаги се интересуваме. Има граждани, които са много разпръснати, които не са достатъчно организирани, за да сформират лоби. А, като цяло европейските граждани а, са много прогресивни граждани. Често те работят и живеят, имат семейства в страни, които не са техните собствени държави. Те работят в предприятия, които понякога фалират, стават безработни и така нататък. Тези проблеми би трябвало всъщност да могат да се уредят лесно, но виждаме на практика, че има трудности тези европейски граждани, с които до сега никой не се е занимавал. Именно на тях трябва да дадем инструмент и средство да се обръщат директно към нас и да протестират. Не винаги става дума за това да се даде на тези граждани възможността да анулират или разрушат нещо, а просто да им дадем възможност да докладват за ежедневните си проблеми и да видим как бихме могли да издаваме нови нормативни актове от това eh, soprattutto di carattere благодаря, господин Ламасур, че поставихте ситуацията в един много точен контекст. А сега заместник председателката на нашата комисия ще допълни картината, нарисувана току-що от нашия колега Ламасур. Четирима са участниците в изготвянето на този доклад. Радвам се, че Деяна и Жерард също са сред нас, защото работихме много здраво, а, всички а, заедно. И, а, за първ път също така искам да кажа, че разискваме тази важна инициатива с националните парламенти. Вярвам и се надявам, че по време на подготовката ще продължим дискусията и с Комитета на регионите и ЕКОСОК, защото това ще е един нов инструмент, който ще ни даде възможност да усилим демокрацията на участието. Разбира се, трябва да ви кажа какво се случи в а, изминалите а, месеци. Имаме 10 минути, така че не знам как ще успеем да а, се а, разделим времето. А, ами а, също така знаем, че а, за всяка успяла жена, има един а, успял мъж и обратното, така че не успяхме всичките заедно да направим фантастичния доклад, за да сме а, и съм а, сигурна, че а испанското, белгийското и унгарското председателство ще се справят чудесно заедно. Много се гордея, че съм унгарка и ние ще поемем председателството на Европейския съюз. По време на подготовката на тази инициатива ние, се, а, ние получавахме все повече инициатива, все повече м- инерция а, се зареждаше. Просто толкова много хора толкова много хора а, се обадиха, контактуваха, толкова много идеи дадоха. А, знаем, че непрекъснато спада, спада участието на гласоподавателите в Европейския съюз на всеки пет години по време на изборите за Европарламент. Това трябва да се преодолее и да се обърне тенденцията. И в същото време не трябва да забравяме, че имаме един много натоварен времеви график. Проекта е, на документа е готов Разбира се, ще бъде преведен на всички езици, но не само комисията по петициите ще си даде а, мнението, но и а, няколко други. Също така искам да кажа, че проекто регламента е една добра база. А, колкото по-добра е базата и по-здрава основата, толкова по-добре и лесно ще постигнем по-високо качество нашите колеги от комисията приеха, че ще трябва да се съобразяват с един доста сгъстен график. Ще трябва да работят по-интензивно. И аз мисля, че сега е точното време да направим дискусията с националните парламенти, Ендрю Даф е, получи 26 коментара като резултат от представенето на своя проекто доклад и аз съм сигурна, че и днес след обед ще постигнем подобен успех какво е най-важно за европейските граждани и за европейските лидери. А, искаме да бъде процедурата по-опростена, искаме да бъде по-разбираема тази инициатива, за да бъде тя истинска, истински а, мощен евроинструмент. Разбира се, ние дебатираме помежду си дали да, започ... дали да се даде право на младежите на 16 години а, а, да гласуват. Някои а, държави членки а, така са а, фиксирали възрастта, други а не, но се надяваме, че ще може да се направят нещата а, така, че да бъдат уеднак, уеднаквени. Опитваме се с а, този проект също така административният товар да намалим колкото е възможно повече. Нека да ви дам един пример. Комисията искаше да провери а, при, а, дали а, достатъчно приемливи са елементите, които са включени след като бъде окончателно обработен проекта. Но това а, не е необходимо. Така. Какво става примерно, ако 2 милиона а, 2 милиона подписа са събрани, а какво се случва? Еми, поне трябва да бъдат а, изслушани, да им се отдели специално време място и място, за да могат да бъдат изслушани тези хора, които са загубили много време и много усилия в това да съберат тези 2 милиона подписа и смятат дадената тема за много важна, за да предприемат гражданска инициатива. Така, по функционирането. От наша гледна точка искам да кажа, че ние наистина много здраво работим, за да направим а, всичко така, че процедурата да бъде бърза и скоро да имаме резултат във вид на регламент. Защото ако е, не подготвим нещата, а точно преди пленарната сесия представим текста, няма да се получи кой знае какъв добър резултат. Иначе трябва да постигнем консенсус. Това е очевидно. Изключително важно е вашето участие сега, вашия принос за това какво а, мислите, какво предлагате във връзка с гражданската инициатива. И така, много ви моля, а, не забравяйте това. Искам да ви уверя, че ние няма да жертваме качеството заради скоростта на свършване на работата. Защото европейските граждани го заслужават и трябва да имат право на инициатива. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Горной. Госпожа Уолис, може би е сега. Да, заповядайте. Благодаря много, господин председател. Както всички останали в залата, а всички а, разбраха, че ние се опитваме да работим в екип ме, с докладчика, с представителите на институциите и а, с националните парламенти, защото ние никога няма да можем да изградим европейското демократично пространство, ако не го правим заедно. Заедно всички парламентаристи, колеги от всички национални парламенти плюс Европейския парламент. Но какво искаме да постигнем? Нещо, което е привлекателно и достъпно за гражданите на Европейския съюз. Това е най-важното. Това е оферта от наша страна към тях да участват. Да участват в управлението. Разглеждайки нещата, ние можем да кажем, че всички ние, колегите от Комисията по петициите, усетихме опита, който е натрупан по отношение петициите на които всеки гражданин на Европейския съюз има право да подаде в Европейския парламент и да бъде изслушен, да бъде разгледана петицията. Смятаме, че този опит е много ценен. Трябва да е съвършено ясно, че европейската петиция не дава толкова голямо право на инициатива, както гражданската инициатива, но пък е натрупан достатъчно богат опит а, по отношение на петициите. Ние искаме да дадем право на всеки жител на Европейския съюз да може да подаде петиция. Повтарям, ам, независимо от възрастта и мястото, където живее в рамките на Европейския съюз. А, то, така искам да бъдат разбрани нещата за това ги повтарям. Право а, за гражданска инициатива на всеки гражданин в Европейския съюз. Но ние можем да отидем и по-далеч, защото ако искаме участие, ангажираност на а, гражданите на Европейския съюз. Ние трябва да, да, да привлечем а, младите. Нека да им дадем а, правото а, да подписват и да дебатират, да дискутират по една гражданска инициатива, а след това ще им дадеме и правото на определена възраст да гласуват. Иначе ще подкопаем европеизма като такъв. Един друг въпрос, който искам да засегна е как проверяваме а, автентичността на подписите. Аз смятам, че всяка държава членка трябва да бъде ангажирана с това – всички ние трябва да бъдем ангажирани заедно в това. Но ако някои държави членки започнат да питат, и аз е, го разбирам това, например, е, това е свързано с е, е, разпечатването, произвеждането на нови идентификационни документи и така нататък, искам да кажа, че няколко държави членки няма да поискат а, идентификационен а, документ, а, когато се подписва петиция. Да, но а, защо тогава а, се иска да имаме а, документ за самоличност, а, когато а, се подписваме за гражданска инициатива? Това трябва да бъде уточнено. Последното, което искам да кажа, което отново е базирано на нашия опит в Комисията по петициите, знаем, че когато нещо достигне до нас от гражданите, това означава, че те с огромно нетърпение очакват отговор от нас, което означава, че комисията ще бъде задължена да отговаря на гражданските инициативи по същия начин, по който е задължена да предоставя отговор на парламента, на съвета и така нататък. И така, достъпност и европеизъм. Това можем да постигнем само ако сме заедно. Благодаря. Благодаря. Бих искал да поздравя с добре дошла Мацони, която току-що се присъедини към нас и искам да я поканя да си вземе, заеме местото сред нас, господин Хефнер. А, сега ще вземе думата. И това всъщност ще изчерпи списъка на докладчиците и съдокладчиците. Преди това обаче исках да покана госпожа Мацони да взема думата. смятате, че няма нужда сега? Добре. Госпожа Рутен ще ам, представи членовете на националния парламент. И след това господин Шевкович ще вземе а, думата. И така, Нека да а, приключим. Господин Хефнер, имате думата. Европейската гражданска инициатива е наистина едно от големите обещания, които ние дадохме чрез Лисабонския договор на гражданите на Европейския съюз. За да стане това Европа а, на своите граждани до много по-висока степен. Ние, европейските институции, Европейския парламент, смятат, че сме далеч от гражданите и като че ли твърде голямо е разстоянието между гражданството и институциите, за да могат те да подават инициативи идеи за нови решения, за ново развитие. За, за мен в моите очи един транснационален инструмент се обсъжда и това е изключително важно за Европа, а да се покаже на хората, че тяхната дума се чува, че вратите на Брюксел са отворени за техните инициативи. Това е основното, което трябва да звучи като послание. Обикновено имаме по един докладчик, рядко по двама, а четирима са докладчика от четири различни държави работили заедно а, с комисията и с съвета е нещо съвършенно уникално, но се надяваме, че това ще доведе до целта, именно голяма а, резултатност и високо качество. Това може обаче да доведе и до объркване. Ако се съберат, да кажем, 1 милион подписа и след 6 месеца получат само едно писмо от комисията, благодаря ви за представените 1 милион на подписа, няма да можем да последваме вашите идеи. Не, е това не, не би могло и да се мисли, че може да е резултата. Ние трябва да мислим за а, това как да направим нещата лесни и достъпни за гражданите и а, диалогично ориентирани. Не, не става въпрос за референдуми, а за отваряне на вратата за предложения и приемане на такива предложения. Както вече беше споменато, ние предложихме да а, променим този прак от много гласове, т.е. много подписи, които трябваше да се събират, 300 е, хиляди гласове а, е много, защото представете си, работи, работи се, за да се съберат тези подписи, да се обясни какво, защо и как и в крайна сметка да не се получи никакъв резултат. в същото време се страхуваме, че начина по който в момента се предлага процедурата от комисията, ще получаваме ужасно много имейли, защото всеки гражданин ще може а, да ни пращат имейли и ние да бъдем затрупани с доста несериозни неща. Ето защо решихме, че ще а, трябва да има прак от 7 граждани от 7 различни държави, а, за да може да се даде зелена светлина. И а, комисията а, ще трябва да поеме ролята си. Така, за проверката. Даяна вече постави пръст на този проблем, но искам още две кратки неща да спомена. Едното е времевата рамка. Ние в парламента не трябва а, да работим по-кратко от 12 месеца. Защо? Защото в национален мащаб 12 месеца може би е достатъчно, обаче а в наднационален мащаб, такъв какъвто е европейския, а, тъм, много повече време се изисква, за да се съберат мненията на големи организации. А, след това НПО-тата трябва да имат време също да а, поработят, а една година не е много време. Ето защо ние предлагаме не 12 месеца, а 18 месеца да бъде този срок. И така, трябва да мислим за това какво получават хората срещу тези 1 милион подписа. Това е много труд, много усилие, много време. Ето защо комисията ще бъде задължена да а, покани а, инициаторите или участниците в тази инициатива на, на изслушване, да предостави условия за това изслушване, за да се постигне най-добрия възможен резултат. Това е нашата Европа, за да знаят гражданите, че тази Европа е, е на всички нас и че тя може да бъде променена по а, наше желание. Стига достатъчно много хора да искаме едно и също. Благодаря ви много. Thank you, uh, Mr. And, um... Благодаря, господин Хефнер. Сега ще дам думата на господин Рот, първи оратор от името на националните парламенти. Благодаря, господин, госпожо председател, господин председател, скъпи колеги ще представя позицията на германския Бундестаг, а може би и на голяма част от другите национални парламенти, представени тук. Благодаря ви за поканата да участваме в тази дискусия. Гражданските инициативи трябва да служат на гражданите в Европейския съюз. За това ни гражданските инициативи трябва да са регламентирани по един небюрократичен начин, е, сроковете да са кратки, така че да изпълнят задачите, които възлагаме на тях. Естествено, че националните парламенти също, заедно с националните правителства, е, ще трябва да поемат своята част от отговорността ние парламентаристите сме част от гражданите на нашите държави. Ние сме и техни представители и за това държим много на това гражданите в никакъв случай да не бъдат е, е, по някакъв начин ощетени от процедурата, която ще се приеме. Благодаря много на всички докладчици, на колегите Ламасур, е, на Зита Гормай, на е, колегите Хефнер и Валис, е, които са работили и са свършили добра работа. В е, германския Бундестаг имаше един такъв законопроект, по който работихме във връзка с процедурата за граждански инициативи. Трябваше да изработим становище. В никакъв случай не бива да омалуважаваме значението на гражданските инициативи. Те са едно допълнение и то съществено допълнение към демокрацията в Европа. Точно по тази причина не бива по бюрократичен начин да провеждаме предварителните дискусии, би трябвало да включим всички съюзи, всички неправителствени организации, всички е, синдикати, всички заинтересовани страни. Също но установявам едно засилване на популизма в Европа ние не се нуждаем от популизъм, ние се нуждаем от практически действия в полза на гражданите и за това не бива всичко това, което предприемаме във връзка с европейските граждански инициативи да служи единствено на определени партии или на определени организации. Не, те трябва да са в интерес на всички граждани на Европа. Тогава инструментът ще бъде ефективен. Има и съпротива, да, има и някои критични бележки, както и колегата Хефнер, така и останалите докладчици споменаха, че в никакъв случай не може да се говори за референдум, става дума за гражданска инициатива, но това не означава, че всички органи е, в е, Европейския съюз не трябва да се отнасят сериозно към гражданските инициативи. Германският Бундестаг изработи становище, в което очевидно е, ще даде зелена светлина на проекта и това ме настройва оптимистично. Ние имаме положителен опит с гражданските инициативи в нашата страна и се надяваме, че по този начин ще постигнем добър успех и в е, Европа. На европейско равнище една четвърт от е, държавите е, е, трябва да бъдат представени в искането за гражданска инициатива. Това е доста добър кворум. времено някои от праговете бяха е, малко занижени, тъй като първоначалният вариант бе твърде висок. Така че, ето, наистина нещата се уреждат в смисъла и в духа на гражданите проверката на допустимостта трябва да се провежда в самото начало. Абсурдно е, е, след като вече сме мобилизирали гражданите в името на дадена гражданска инициатива, да им кажем не, е, нещата не стават е, просто поради, е, да кажем, регламентирането на компетенциите в Европейския съюз. Струва ми се, че това в никакъв случай не бива да се допуска и за това много моля проверката за допустимостта да бъде в началото. Не е необходимо да се създават нови органи за проверка на допустимостта. Имаше едно такова предложение за адход комисия на мъдреците или експертна комисия. Аз смятам, че това не е необходимо. Според мен Комисията за петициите на Европейския парламент би могла да бъде именно мястото, органа, който е достатъчно компетентен, за да контролира извършването на проверката по допустимостта. Освен това, Европейската комисия естествено е, играе много-много важна роля, която никой не би трябвало да оспорва. Но по-уместно, по-разумно е според мен просто да мобилизираме в името на гражданската инициатива именно вече съществуващи органи. гражданските организации, е, съюзите, които са е, в основата на дадена инициатива, е, би трябвало в случай, че се получи отказ от комисията да обжалват едно такова решение в съда. Това също е съществен елемент. Според мен е необходимо да се е, разработят и насоки за действие, нещо като директиви за действие, е, които да подпомагат инициаторите на гражданските инициативи. Е, една такава процедура е немислима без електронните медии, без онлайн технологията. Всичко. Естествено, че понякога е, хората се тревожат, когато им се говори за онлайн, но в германския Бундестаг е, има вече натрупан опит с е, подобна онлайн процедура в момента, в който гражданинът е нанесъл по електронен път е, данните на своя паспорт, е, е, съответните лични данни, които се изискват, ние смятаме, че това е достатъчно, за да приемем достоверността на тези данни. Бих искал да предложа на докладчиците да проведат диалог с инициаторите, след като когато говорим вече за конкретни граждански инициативи, след като определени граждански организации, след като определени граждани са се ангажирали с една инициатива, демонстрирали са, събирали са подписи на улиците и така нататък. Е хубаво да се срещнат с компетентни лица от Европейския парламент, които да обсъдят с тях гражданската инициатива. И тук е мястото да засегна въпроса за сроковете. 12 месеца е много кратък срок за подобна е, трансгранична гражданска инициатива. За 18 месеца обаче бихме могли да си представим, че е, ще бъдат достатъчни за една експедитивно е, провеждане на гражданската инициатива с събирането на съответните подписи 1 милион и така нататък. Освен това ще приключа с един призив до съвета колкото е възможно по-бързо да се е, приеме проекта за гражданската инициатива. Гражданите очакват това, гражданите се нуждаят от един такъв е, проект и затова мога да ви пожелая кораж и сили, скъпи колеги, за да е, доведем до край това много съществено и много важно за гражданите начинание. Благодаря ви. Е, благодаря за участието в тази първа фаза на нашето заседание. Сега ще дадем думата на след като изслушахме и господин Род, е, след като изслушахме и докладчиците, ще изслушаме и е, представителя на съвета. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, уважаеми госпожи и господа депутати на Европейския парламент, уважаеми госпожи и господа представители на националните парламенти. Да, Европейския съюз е, желае да подобри демократичния характер на, на институциите. Е, точно по тази причина се е, засилват компетенциите и на Европейския парламент и на националните парламенти и се дава повече възможност за участие на гражданите в процеса на взимане на решения. В Белгийския парламент е възможно гражданите да изразяват становище по дадени законопроекти, а гражданите на Европа в крайна сметка изразяват своето становище най-вече чрез преките избори за Европейски парламент. В случая с проекта, който обсъждаме, става дума за най-видимият, най-ясно разпознаваемия елемент на Лисамонския договор, който иска да скъси разстоянието между институциите на европейско равнище и европейските граждани в отделните държави членки. Сигурен съм, че дискусията с Европейския парламент и комисията ще стават все по-активни и че тази дискусия би трябвало да бъде обогатена от опита на националните парламентаристи. Националните парламенти имат много богат опит в това отношение. Те са в крайна сметка много по-близо до гражданите на Европейския съюз. И така, ние трябва да сме близо до гражданите, е, ние е, трябва да сме максимално правдоподобни, ние се нуждаем същевременно при този инструмент от един много ефективно действащ инструмент. Така че за в рамките преди три месеца бе прието предложението за регламент на комисията което е по-скоро нещо като ориентир за останалите институции. В този документ, в това предложение, съвета се спря на именно на една трета от държавите членки, които трябва да бъдат представени в дадена гражданска инициатива, като се определи една минимална бройка от граждани, които би трябвало да участват в подписките. Първоначално предвиждахме 100 000 подписа. Комисията имаше альтернативно предложение от 300 000 подписа. Съветът Би желал в крайна сметка, чрез определянето на тези тавани да елиминира онези инициативи, които не са от толкова съществено значение и същевременно инициативите, които не влизат в, така да се каже, директно в приложното поле на договора. Обсъден бе и въпроса за подписките онлайн. Може би ще се наложи да се разработи съответния софтуер, естествено, като се спазват правилата за защита на личните данни. Данните за верифициране на подписите би трябвало да бъдат подлагани на проверка във всяка държава членка, така че колкото е възможно по-бързо, комисията да може да реагира в случаите, в които нещо не е в ред с верификацията. И така, три, нашите три институции са изпълнени с воля да продължат е, работата, колкото е възможно по-бързо, по-експедитивно. Може би до края на годината вече ще сме е, в състояние да уточним условията за този регламент. Въпросът не търпи отлагане. На 1 декември се навършва една година от влизането в сила на Лисабонския договор. И все още нашите три институции мислят е, как точно да е, формулират тези правила или за, за провеждане е, на гражданските инициативи. Гражданите най-вероятно се питат колко дълго още ще продължи процеса. Ние не бива да се бавим съветът е, следва един конструктивен подход. Но, за да можем официално да уточним правилата, е, се налага да е, приемем правния акт за гражданските инициативи, които естествено са е, един изключително важен елемент, е, е, предвиден в Лисабонския договор. Благодаря ви, господин председател. Позволете ми много, много сърдечно да ви благодаря за подкрепата, за желанието да участвате в нашата дискусия тук в парламента. А, сега ще дам думата и на господин е, Шевкович, е, който ще е, ни каже няколко думи от името на комисията. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, е, уважаеми членове на националните парламенти. Наистина е чудесно, че имаме тази възможност заедно да дискутираме а, тези толкова, толкова важни въпроси, като а, избирателната процедура и гражданската инициатива с вас, представителите както на Европейския, така и на националните парламенти. Съвсем ясно е, че Европейския парламент е тук, националните парламенти са тук и има и граждани на Европейския съюз. А, е, и тези три елемента започват да се обединяват, започват да се движат по една пътека. Затова искам да ви благодаря за това, че толкова много и сериозно а, допринесохте за а, за толкова големия принос, който дадохте. А, знаете за Зелената книга, която инициатива на Чехия, Португалия, Ирландия, след това а, Кипър и други, а, Чешката република се присъединиха за изработване на по-нататъчния етап на същия документ трябва да кажа, че всички ние сме много задължени на отличната работа, свършена от съвета по време на Испанското председателство. Също продължава и при ам, Белгийското председателство. И това като че ли а, а, води а, все по-правилно напред за постигане на едно общо споразумение. Ние наистина сега с нетърпение очакваме консолидираната версия, която ще дойде от Европейския парламент. Разбрах, че много, чест, много скоро ще го подготвите окончателно и ще можем да продължим да го дискутираме вече във формата на трилога. Повечето от детайлите бяха отлично представени от господин Шастел и аз слушах много внимателно, разбира се, позицията на Бундестага. Виждам, че има твърде големи и а, сериозни съвпадения между евро... позицията на Европейския парламент, на националните парламенти. Нека сега да а, ви, си позволя да ви пред, поставя а, въпросите. Една трета от държавите членки. Защо решихме една трета от държавите членки да бъдат представени за една гражданска инициатива? Защото това показва че е, е, е ключов въпрос, очевидно, или тема, очевидно е важна за цяла една трета от населението. Още нещо, дори по-важно, искаме да видим как европейската гражданска инициатива е наистина европейска, а не а, инициатива регионална или местна. Ето защо по, а, преценихме, че една трета трябва да са държавите членки представени а, от страна на инициаторите. След това, решението, което се вземе, то ще бъде валидно за всичките 27 държави членки. За това искаме това да бъде представително нещо, т.е. инициативата да бъде представителна за Европа. След това бяха променени начина по който калкулираме нещата. Формулата беше променена, защото слушахме много внимателно немските а, така, причини за за недоволство и ам, Гърция, а, извинете, Германия би трябвало да бъде наистина ам, а, зачитана в съответствие с огромния брой на своето население и в същото време не трябва да бъде това най-важното, за да се засенчва пък и мнението на останалите малки, например като Люксембург трябва по един много демократичен начин да се използва този изключително демократичен инструмент. Още нещо много важно. Много е важно за младите хора. Решихме да позволим и това е един демократичен инструмент мисля, че цяла а, Европа, имам предвид всички членове на Европейския съюз, с изключение на Естония, не, а, позвол, не са позволили до сега електронното а, гласуване. В същото време това е, води до риск, защото става въпрос за а, защита на личните данни, за проверка на а, истинността, а, на автентичността, но просто трябва а, да се преодолеят тези препятствия, за да можем да направим този инструмент колкото се може по-лесен за ползване едно предложение от а, съвета и от Европейския парламент, касаещ софтуера как да може ам, този софтуер да подпомага а, организаторите на една гражданска инициатива. Разбира се, ние ще направим всичко възможно в инициативата, да може този софтуер да е наистина един открит, отворен източник, а, който да бъде лесно а, достъпен а, за всички граждани. Така, сега искаме да а, стимулираме гражданите да, из, да участват в демократичния живот на Европа и то активно. В същото време имаме и опит а, с, с много отрицателна пропаганда, с а, много а, възползване от страна на а, хора и организации за собствени а, цели на а, неща, които са. А, проектирани за в полза на всички. Ето защо трябва да се използват тези инициативи от ам, хора, които са готови наистина да вложат много от времето и а, усилията си, за да а, се а, стартира една инициатива а, на, в общо европейски мащаб. Разбира се, заедно по време на трилога ние ще потърсим още по-адекватни решения и ще потърсим най-доброто от тях една система, която незабавно да пусне в действие маши, машината, апарата на, на институциите, за да може край, в края на, на тази поточна лента да излезе готовия а, продукт, който да е удобен и а, приемлив за всички. И така, административно решение, което да бъде а, която началото, в началото на този процес по а, инициативата трябва да има едно сито, което да може да отделя а, всички идеи, които са срещу а, а, човека, срещу демокрацията. Ако има някакви а, съмнения, че сме взели грешно решение или а, сме се възползвали по друг начин от а, своите възможности, има а, съд, така че това ще може да се а, променя и отсъжда. Е, и така, ако а, се стигне до момента, в който а, вече а, инициативата е приета, то тогава а, е, организаторите ще могат да са в контакт с комисията, за да се обсъди с тях заедно кой е най-добрият начин за започване, запускане на инициативата. Така, в, в период от 4 месеца комисията ще представи официално а, официално мнение а, съобщение по всяка една инициатива на европейските граждани. Ще информираме организаторите, Европейския парламент и съвета. Разбирам напълно колко важно е да се подобри качеството на политическия дебат в Европейския парламент, така че а, идеята за публичното изслушване е изключително а, добра. Смятам, обаче, а, да, че трябва само да се реши дали Европейския парламент да, го, да организира това изслушване или комисията. Но като идея на мен много ми харесва, резултатността ще е повис, повишена защото а, са много ценни всички тези граждани на а, Съюза, на общността, които могат и искат да отделят време и а, сили, а, за да подемат една инициатива, която е за благото на всички. Много съм доволен, че тук а, има представители на националните парламенти а, и те участват в този дебат, защото по този начин ще се разшири приложното поле на а, та, това обсъждане на този дебат е, е, ще стигне до всички а, не само столици, но и други градове на държавите членки и се надявам, че ще можем а, е, Европейския парламент да, да го направим все по-значим, все по-голям в, в нашите дебати, за да са по-близки отношенията между гражданите и а, институциите. Благодаря. Благодаря ви, господин заместник председател на комисията. А сега преминаваме към втората част на днешния следобед. Съпредседателят е, госпожа Рютен ще е, води тази втора фаза. Списъкът на заявилите желания за участие е много дълъг. Госпожа Койнова от България има думата. Имате Може би госпожа Крумова или госпожа Койнова възможността да открием тази дискусия. Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание на Република България, която представлявам, приветства гражданската инициатива като първият транснационален инструмент на пряката демокрация, който е насочен към намаляване на демократичен дефицит на Европейския съюз, като засилва демокрацията и е насочена към намаляване на намаляване на демократични дефицити и засилване ролята на диалога между европейските институции и европейските граждани. Вярваме, че приобщаването на европейските граждани към дневния ред на Европейския съюз ще допринесе за засилване на чувството за по-голяма европейска идентичност. Европейските институции трябва да следят за това процедурата да не затруднява европейските граждани, а прилагането на регламента да не води до значителни административни тежести и финансови разходи за държавите членки, което може би ще се окаже един от основните проблеми. Следва да бъде гарантирано също така, че процедурите и условията за провеждане на гражданска инициатива ще бъдат прости, лесни за ползване и достъпни до всички европейски граждани, както и да бъдат пропорционални на характера на конкретната гражданска инициатива, което бе коментирано току-що. Съгласно рамковата позиция на Министерския съвет, Република България подкрепи предложеното в проекта на регламент минималния брой държави членки, от които да произхождат гласовете в подкрепата на дадената гражданска инициатива, да бъде една трета от 27-те държави членки. Съгласно позицията на правителството ни, дегресивният подход при определяне на минимални брой подписи от една държава членка е справедлив и разумен, като отчита неравенството в числеността на населението на различните държави членки позицията ни изразяваме положителното си мнение относно изготвянето и поддържането от Европейската комисия на онлайн регистър, в който следва да се предоставя наименованието и кратка информация за всяка една от лансираните европейски граждански инициативи на всички официални езици на Европейския съюз. В заключение искам да отбележим, че ролята на националните парламенти в дискусиите по предложения регламент за европейските граждански инициативи е значителна и в този контекст резултатите от тази междупарламентарна среща следва да допринесат при следващите етапи от процедурата до окончателното приемане на регламента Европейската гражданска инициатива следва да се превърне в един достъпен инструмент за всички европейски граждани, такъв, който да дава стимул и да включва гражданите в определенето на дневния ред на цели Европейски парламент. Благодаря ви. Thank you very much. Um, from Bulgaria to the United Kingdom, House of Lords, Lord Bowness, you have the floor. Да, благодаря на България. Сега към Камерата на лордовете на Обединеното кралство. Благодаря ви, госпожо председател, че ми давате думата. но просто ще трябва да изляза малко по-рано преди края на заседанието, така че благодаря. Оригиналната зелена книга беше разгледана в институцията, която представлявам и беше отбелязано, че наистина дискусията по гражданската инициатива трябва да бъде открита и опростена, за да се използва все по-добре от всички граждани. Бюрокрацията трябва да бъде сведена до минимум, особено по определя и установяване на верността и автентичността на подписите, защото иначе може инициативата да огасне преди да се развила или пък другата опасност инициативата да бъде е, използвана от частни лични интереси. Мисля, че е, почти изцяло подкрепям думите на господин Рот от Бундестага, защото не си струва да се дава възможност за такава инициатива, ако тя стане твърде тромава и твърде комплицирана, за да може да бъде ползвана. уебсайта е добро нещо, но а, а, една процедура сложна и тромава по идентификацията да, ще няма да даде възможност да се възползват гражданите на Европа от тази инициатива. Разбира се, в същото време ние трябва да защитим данните, личните данни на всички. Едно от нещата, което бих упоменал е в, пара, в алинея 25.4 на страница 5 на английската версия, а именно ако ем, комисията прецени, че не е необходимо да а, представи предложението нататък, това може да стане обект на обжалване в, в съда на европейските общности. А, защо това трябва да стане обект на, на вниманието на съда, ако инициативата е, е недобре представена или пък неправилна като такава? Да, комисията има право на инициатива. Дали пък решението решението на комисията да не го извадим от приложното поле на а, съда. Тоест да не бъде а, под вниманието а, на а, съда. Защо? Защото Съда на Европейските общности а, се занимава с а, грешки, а не а, да, да се занимава с това дали решението на комисията е правилно спрямо дадена инициатива. Ако комисията обаче, разбира се, откаже да действа, Европейския парламент и националните парламенти ще поемат нещата в свои ръце и нещ... това няма да остане без внимание. Така че това е важно. Благодаря ви, това бяха много интересни а, изказвания. Мисля, че комисията ще има поредица от права, но и разбира се задължения по отношение на инициативата, които ще се представят пред нея от гражданите на Европейския съюз но трябва да има и място за маневриране, разбира се. А ако решението обаче се окаже чисто политическо, може би парламента ще дава оценка на дадения казус. А сега Грюни от а, Комисията по петициите има думата. Oui, moi je, je voulais attirer votre, благодаря ви. Аз бих желала да привлека вниманието ви върху този превъзходен инструмент за гражданска инициатива за европейските граждани, защото по този начин гражданите имат възможност да влияят върху е, някои решения в Европа. Това, разбира се, би могло да се превърне в разочарование за някои хора, ако е, не се откликне на желанието им. Аз бих могла да кажа от името на комисията по петиции, че ние действително имаме процедура, която функционира много добре и ние се нуждаем от подобна процедура за гражданската инициатива за определене на допустимостта на дадена инициатива. Необходимо е да се определи срок, в рамките на който да се вземе решение дали инициативата е допустима или не. И прегледът на допустимостта трябва да се извършва след събирането на минимум 6000 подписа, а не след като се съберат всички. Мисля, че не бива да вежди сред европейските граждани. Аз, например, констатирам, че ние получаваме много петиции от жалбоподаватели, които очакват отговор и когато им се отговори отрицателно, или колкото по-късно им се отговори отрицателно, толкова по-голямо е разочарованието. Мисля си за европейските граждани. едно от най-важните неща е да не събуждаме на празни надежди в общността. Когато се прецени, че инициативата е а, недопустима, тя може да бъде препратена към комисията по петиции, например. Това е една възможност. Ние бихме искали да проверяваме подобен тип инициативи в, петицията по, в комисията по петиции. Полса парламент. Благодаря. Господин Глюковски от Полския парламент. Оригинално е, выражając е, duże задоволение с prowadzenia. Благодаря, госпожо председател. И аз се радвам, че европейските институции, комисията, парламента и съвета започват вече да работят заедно по една толкова важна тема в случая, като гражданската инициатива. А, в Польша тази тема се повдига периодически и се смята за една от най-големите ценности на новото европейско измерение – Говорихме по-рано днес по, а, във връзка с, с доверието, което изпитват гражданите на нашите държави към Европейския съюз. Ние подкрепяме в Польша повечето от условията, а, касаещи предприемането на такава инициатива. Ние подкрепяме повече от условията за периода от време, за възрастта, в коя, от която могат да се подписват младите граждани на Европа макар че някои от елементите могат да бъдат променени е, при консултациите. Например, за гражданите, които са по-млади от 18 години. Това, което исках също така да кажа е, че според е, полското право има подобна, е, подобно понятие, правно понятие, а именно гражданска инициатива. А, определен брой а, подписи могат да изискват а, проекто закон да бъде а, формулиран или пък да бъде прият вече съществуващ такъв. А, за съжаление, това е много млада иници... нова инициатива и не... нямаме опит а, с нея. Точно сега в момента се извършва именно това. А, искам да кажа, един нов проект закон се изработва от, представ... от народните представители в нашия парламент по инициатива на гражданите, така че ще споделя с ваша резултатите по-късно. Да, благодаря. Имаме, а, подобна... Има подобна инициатива в Полша това е едно добро начало на примерите, а сега господин Девянки от Португалия. Благодаря, госпожо председател. Темата за инициативата на европейските граждани беше посрещната с много голям интерес в Португалия, беше дебатирана в много големи подробности. Господин Шефчевич проведе също така разговори с нас. Обменихме мнение а, по време на един семинар, организиран от а, Националното събрание на Португалия и като резултат предложението беше преценено в Комисията по конституционни въпроси и европейски въпроси в нашия парламент. Имаше, разбира се, голям разнообразие от гледни точки да не забравяме, че 6 са парламентарно представените партии в нашия парламент. Не можахме да постигнем абсолютен консенсус по отношение на всички фундаментални елементи на предложението. Комисията по конституционните въпроси и Комисията по европейските въпроси на нашия парламент безрезервно подкрепиха предложението като цяло. И въпреки това, а, бих посъветвал да се отбеже, отбележи факта, че по време на дебата доста раз, голямо разнообразие от мнения беше споделено, особено по отношение на а, партипационната процедура а, или по-точно демокрацията на представителството и на участието. А, доста от е, гражданите се почувстваха объркани от факта, че е, е необходим толкова голям брой а, е, от а, е, подписи, които трябва да се съберат. Обаче, от функционална гледна точка има доста добри елементи, както каза и господин Шевчевич, а, трябва, е, добре, че има възможността за обжалване на решението на комисията. Някои резерви бяха споделени тук в тази зала, а, които аз също споделям. Ако се прецени риска, а, който за, за процедурата на обжалване, която би могла да се стовари върху комисията при всяко едно недоволство във връзка с взето решение от страна на комисията за дадена гражданска инициатива. В същото време гражданската инициатива е една много фундаментална крачка напред в формирането на европейската идентичност. Ето защо не трябва прекален бюрократичен а, прекален бюрократичен а, кураж и плам да се влага в това да се търсят е, и а, малки грешки или пропуски, за да не се а, допусне дадена инициатива. До, а, допустимостта е нещо много важно. Да, благодаря. Сега господин Бронс от Европейския парламент, който поиска думата. Благодаря, господин председател. Гражданската инициатива ще бъде контролирана от комисията от началото до края, като се има предвид а, изискването за регистрация. А, а, това е една свобода, като тази, дето беше в бившия Съветския съюз. Къ, а, можеш да кажеш всичко, стига то да е в пълно съответствие с а, линията на партията, линията на Съветския съюз. А, освен това не е предвидена възможността за референдум и не може гражданството на Европейския съюз да бъде консултирано помог... от моя гледна точка, обикновеният гражданин, който не е подкрепен от някаква огромна организация или заинтересовано лице, а да събере 1 милион подписа за една година или за по-малко е абсолютна фантастика. Това не може да стане. Обаче, ако пък ние всъщност искаме а, силния, мощния бизнес а, да прокарва своите инициативи, ние сме изработили един проекто-инструмент, който е подходящ за такава една цел. И така. Ако а, пре, а, приемем а, на сериозно, което не е много вероятно, но да, а, да приемем сериозно, че 1 милион а, а, подписа бъдат събрани, какво ще се случи? Както каза и господин Шевкович, а, а, тогава ще бъде преценено дали да се приеме инициативата или не от комисията. Ма това не е демокрация, това е демократ, демократичен централизъм. Да, благодаря. Следващият оратор.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 дискусията много внимателно. Представителят на комисията каза, че а, си струва да се премахват дефицити в демокрацията. За мен като конституционален юрист е важно да знам защо Европейската Европейският съюз предприема подобни действия, защото това са акции, които заместват други. Защо европейските депутати да нямат право за законодателна инициатива? Защото те са тези, които биват избирани от европейските граждани, за да са в състояние те, като европейски депутати, да представляват интересите на европейските граждани и на държавите членки на Европейския съюз. Тези интереси би трябвало да могат да бъдат подкрепени а, с закони. И аз мисля, че дискусията започва да се измества в една погрешна посока. Вярно е а, и е правилно хората да имат възможност че, да участват а, пряко в политиката чрез а, пряка демокрация, но според мен това средство не е подходящо. То не върви в правилната посока. Освен това, тук се предвиждат предпазни клаузи, тъй като Европейската комисия не желае ние с тази инициатива да затрудняваме нейното функциониране и ежедневие. Тук става дума за това, например, да се отклоняват, да се отхвърлят граждански инициативи, когато те не съответстват на европейското законодателство. Но кой ще бъде органът, който ще решава съответства ли една инициатива на това законодателство или не? За мен това е произвол. Това ще бъдат произволни решения. Аз мятам, че една демокрация е убедителна и достоверна тогава, когато избраните в преки избори депутати в Европейския парламент имат право на законодателна инициатива и това право не е монополно право само на Европейската комисия. Това е един стар дебат. Много често сме говорили за това. Знаете старата формула, старата битка, борба с симптомите на заболяването, а не с причините му. Аз мисля, че филтъра, за който говори предложението, ще доведе до сериозни, сериозни административни пречки пред наистина добри инициативи и смятам, че Европейският съюз би се превърнал едва тогава в демократична организация, когато отваря вратите си и за критични граждански инициативи. Защото а, всъщност тук не става дума за нищо друго, освен за изключване, за париране на определени мнения. Аз идвам от една страна, в която 40 години наред имаше диктатура. Имаше само една партия, която казваше кои ценности са добри, кои са правилни и кои не са. Аз мятам, че тази посока е съмнителна. И смятам, че е правилно да се укрепва пряката демокрация. Важно е да се въведе едно такова средство, един такъв инструмент, той се предвижда и от Лисабонския договор. Въпреки това смятам, че е важно европейските депутати да имат право на законодателна инициатива или и те да имат това право. Ние говорихме колко безразлични са хората по, към европейските дейности, въпроси. Точно по тази причина, защото евро... въпреки нововведенията в Лисабонския договор, Европейският парламент не е в състояние да представлява а, желанията на гражданите, да представлява многообразието от култури а, и да замести а, така желанието за супердържава на европейско ниво. Благодаря. Сега имаме представител от Комисията по европейски въпроси на Гръцкия парламент. Благодаря, госпожо председател. Гръцкият парламент има комисия, която се занимава с европейски въпроси. И в, този, в тази комисия ние много подробно разгледахме това предложение и сме на мнение, че предложението в, съществ, в същинските си елементи е много балансирано. То е балансирано също така, що се отнася до предпоставките, които следва да бъдат изпълнени за да се стартира подобна гражданска инициатива. Все пак, обаче, е, бих желала да направя следния коментар към това предложение. Текстът на комисията, поне в очите на един юрист, е, който действа като политик, съдържа една особеност. В а, този текст се прави опит за обективен подход и това е обективност, която а, не винаги се приема. Защото в предложението се говори за една инициатива, която, из, в, която изхожда от гражданите, която изисква от Европейската комисия да представи законодателно е, предложение по конкретна тема или предмет. На практика ситуацията ще бъде следната. Ние ще стигаме до инициатива, която не дава на Европейската комисия безгранични права и свобода на преценка, а инициатива, която ще изисква съвсем конкретни е, правила, рамки, ограничения и това ще означава следното. За Европейската комисия ще възникне въпроса. Е, примерно Европейската комисия констатира гражданската инициатива е допустима, процедурата може да бъде задействана, но комисията в дадена ситуация би могла да предлага нещо съвсем различно от онова, което се предлага в гражданската инициатива. И това е проблем, защото какво означава това? Да, комисията приема тази гражданска инициатива, подготвя законопроект, който върви в съвсем друга посока. Това е един проблем. Второто нещо, което следва да ни занимава е следното. В нашата система ние предвиждаме много често властите да имат възможност за погрешна интерпретация или интерпретация, която злоупотребява с а, съответната инициатива. Въпросът, който възниква е дали в една система на равновесията, на контрола, а, дали Европейския парламент не трябва да има възможност да а, а, погледне нещата, да ги проконтролира и да прецени, примерно, че нещата не вървят в правилната а, посока, съгласно правилата. И още нещо. Ние живеем в ера на все по-бърза електронна комуникация. И аз бих искал да попитам, защо Европейската комисия или защо, а, защо тя не, не може да предостави своята веб страница, така че в рамките на тази веб страница да се разработи линк, през който да бъдат информирани а, гражданите. Оттам може да се осъществява съответния обмен, събирането на подписи с помощта на техническа подкрепа и софтуера на Европейската комисия. Благодаря ви. Сега наред е господин Клас от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Това, което бе казано от господин Шевкович, е следното. че гражданската инициатива ще бъде аршин за определени а, дейности. Аз мятам, че това предложение трябва да служи най-вече за неправителствени организации, но за граждани, които биха искали да подемат тази инициатива, нещата ще бъдат много трудни. Чисто, много трудно ще бъде да имате успех – мисля си за, а, така, например, дела на държавите членки, които участват в тази инициатива. Много предложения бяха направили да се намали а, тази пропорция. Бе казано вместо една трета, нека бъдат една четвърт или една пета. А, според мен една четвърт е добър процент, добър дял, защото смятам, че прагът не бива да бъде прекалено висок. Разбира се, на лице е опасността да възникне прекалено много бюрокрация при а, прегледа на подписите а, и при защитата на личните данни. В това отношение също е на лице а, опасност. А, този въпрос касае и допустимостта. Има известно безпокойство условието, в което се казва, че инициативата трябва да съответства на европейските ценности. Тоест има редица е, табу зони, в които е, комисията не желая да има е, е, да е на лице инициатива. Например, ако се появи инициатива за ограничаване на имиграцията в Европейския съюз, да няма инициатива за присъединя... гражданска инициатива за насърчаване присъединяването на Турция. В това отношение европейските институции и европейската общественост може да имат различни мнения. Тоест, става дума за определени теми, които са табу, теми, винаги официалната позиция е представена на европейските ценности. Иначе всичко останало има популистични нюанси. Във всеки случай има теми по отношение на които се изключва инициативата. Как изглеждат нещата, свързани с контрола на инициативите? Когато разглеждам предложението на парламента, констатирам, че въпросът дали всичко това съответства на европейските ценности, този идеологичен въпрос се а, проверява още по време на регистрацията. началото се казваше 300 хиляди гласа трябва да бъдат събрани, сега 100 хиляди, но първо трябва да се извърши проверка още при регистрацията, за да се види дали това съответства на основните а, човешки права, на основните ценности. Едва след като са събрани 300 000 подписа, тогава това попада вече в правомощията на комисията да поеме законодателна инициатива. Тоест има три етапа на преценка на допустимостта, а комисията има два месеца време за да се произнесе по допустимостта на съответната инициатива. Така че мога да си представя, че в този случай събирането на подписи може да бъде блокирано. Има неяснота, несигурност по отношение на това дали тази инициатива е допустима или не. И по време на тези два месеца, които а, има комисията, а, искам да попитам дали те се прибавят към 12-те месеца, които са предвидени за събиране на подписите. Председателят, съжалявам, сега искам да помоля госпожа Гурмай да вземе мястото ми, защото имам задължение, което не мога да отложа. И мисля, че заседанието може да продължи а, при определените до този момент правила и условия. Бих желал да благодаря на госпожа Рюете, на, госпожа, на господин Частел, на господин Шевкович, а също така на съпредседателите на това заседание включително на госпожа Мацони. Много ви моля в края на заседанието да направите съответното резюме на срещата. Довиждане от мен. Благодаря ви много. От моя страна, аз също ви благодаря, господин Сталианидес. Благодаря, госпожо председател. Обеден съм, че това голямо а, нововъведение, свързано с влизането в действие на Лисабанския договор, е много сложно упражнение. От една страна ние се опитваме да намалим демократичните дефицити, да засилим демокрацията, тъй като гражданите ще имат възможност да е, се произнесат по определени решения и инициативи на институциите. А също времено трябва да внимаваме много, за да не станем смешни именно чрез е, тези граждански инициативи. Да не провокираме именно критицизма и е, насмешка в случай, че се окаже, че институциите не са в състояние да е, решават съществена част от проблемите. Също времено преди още да сме започнали с гражданските инициативи, съществува възможност да разочароваме гражданите. Ние преди да дойдем тук в Брюксел ви изпратихме писмените си становища. Моята страна е положително настроена, позицията е позитивна. Във всеки случай ще си позволя да подчертая една от критичните ни бележки. Става дума за нещо ново, което е много важно, но изисква да сме добре подготвени. Така че е, тази е, еквилибристика на, на въже е, да приключи много успешно за нас и за гражданите, естествено. И още нещо. Трудно е да разберем защо комисията от една страна контролира, от друга страна сама подлежи на контрол. Това е противоречие. И на второ място ще се спра още веднъж на въпроса на допустимостта, тъй като другите въпроси като че ли са от второстепенно значение. Ако приемем предложението на комисията, един комитет или комисия на мъдреците да проверява инициативите за допустимост, то тогава е, наистина трябва да осигурим една изключително бърза стегната процедура, за да не се създаде впечатление сред гражданите, че се създ изгражда нещо като филтър, който да пречи на гражданите да участват в работата на институциите. Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Мидриса от Естония. Благодаря много, госпожо председател. Естонският парламент също разисква Европейската гражданска инициатива тази година и през януари правителството също обсъди инициативата. Нашият министр на правосъдието формулира а, а, мнението. Аз, а, аз а, представлявам зелените, но не бях поканена на тази дискусия. Моята политическа партия не е съгласна с всичко, което беше решено в Естония. Аз не бих могла също така лично да се съгласа с доста от нещата, които, пред, е, е, които са включени в е, официалната позиция на Естония. Парламентът на Естония изпрати едно писмо до комисията и каза, че подкрепя специфичните изисквания по отношение приемливостта, допустимостта на а, инициативата, гражданската инициатива. Но трябва да бъде проверено дали а, въпросният инициатор или група инициатори са а, наистина а, хора, които а, имат адекватно отношение към въпросната инициатива. И всичко това трябва да се провери, ако не се докаже, няма да бъде допусната. В нашия парламент комисията представи а, своето мнение а, да бъде разгледано но решението в а, Комисията по европейските въпроси нашия парламент и че а, ние не трябва да се съгласяваме на бройката една трета или една четвърт от държавите членки да бъдат представени в инициативата, а че трябва инициативата да бъде а, предложена от повечето държави членки. Благодаря. Искам да ви поканя да коментирате от страна на Белгийското председателство. Да, благодаря. Искам да благодаря на всички участници за интересния дебат. Това беше наистина много е, полезно. А във връзка с един наистина необичаен инструмент. Националните парламенти и европейските институции а, работят заедно и това, което правим е в съответствие с а, Лисабонския договор. Тук а, в него а, е включен прага от 1 милион а, граждани на Европейския съюз. Така че а, там са отправните точки за подготвяне на цялата ситуация във връзка с гражданската инициатива. Разбира се, всичко това трябва да бъде проверявано много внимателно, дали е автентично или не. За мен поне. А, това е един изключително ценен инструмент – а, инструмент, който ще запази баланса с представителната демокрация. Иначе, ако се прекали с използването а, на някои от неговите елементи, може да а, стане просто една игра. А всъщност целта е да имаме добър инструмент, с който да постигаме общите си цели. А ние в българския парламент чувстваме, че трябва в много големи подробности да го разискваме. А нещо друго, което искам да подкрепя е а, във връзка с бюрокрацията. А във всички национални столици това е ясно и се споделя, но аз смятам, че оптимално трябва да се възползваме от съвременните електронни средства. Ние работим за бъдещето, ние не искаме да дърпаме нещата назад, нека да прегърнем всички нови възможности. А що се отнася до участието на младите хора, чух добре какво имаше да каже госпожа Уолис. Да, наистина може да се попита, защо пък трябва да има изобщо прак възрастов прак. Аз също така смятам тази, иници... тази идея да я прегърна и да видя как може да бъде вложена в инициативата. Беше ми казано, че имаме още един колега, който иска да вземе думата от полският парламент. Заповядайте. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, rozważając kwestię inicjatywy... Госпожо председател, дами и господа, по отношение законодателната инициатива на европейските граждани, аз бих искал да задам един въпрос. Може ли един милион хора да имат повече власт, отколкото техните избрани представители? европейските парламентаристи, защото в момента а, правния регламент е доста а, абсурден. Парламента, Европейския парламент има ограничени ограничена власт в сравнение с Европейската комисия, аз смятам, че мандата на Европейския парламент, освен бюджетния, законодателната а, власт или сила, а, законодателния мандат на Европейския парламент е доста незначителен в сравнение с този на комисията. И така, ако ние използваме гражданската инициатива като средство да ковем закони и след това а, да позволим на Европейската комисия да реши дали тази инициатива да и се даде зелена светлина или не, дали пък не падаме в капана на следното. Единственият, който взима решение да се окаже, че е комисията, защото само комисията, Европейската комисия ще е тази, която ще вземе решението дали инициативата е в съответствие с общоевропейските ценности и дали не е против основополагащите принципи на Европейския съюз. Тук ми се струва, че Европейската комисия получава твърде много а, власт, мандат в сравнение с Европейския парламент. А всъщност членовете на Европейския парламент са директно избрани, което значи, че трябва да има по-голям манда, по-голяма власт от комисията. Така, сега за вър... възрастовата граница. 16 години. Въпрос имаше дали да има изобщо възрастова граница. Това означава ли, че ще позволим на деца на 13 години, да кажем, да подписват такава една гражданска инициатива. Едва ли ще стигнем чак толкова далеч, защото ако нямаме възрастово ограничение, тогава всяка възраст ще е приемлива. Възрастовата граница а, означава психологическа готовност и умение да се взимат решения – по радикални, по важни въпроси. Да, има нещо общо с социализирането и отглеждането на децата и е съвсем естествено да приемем, че на възраст 18 години едно лице може на, с цялата отговорност да взима решения и няма да може толкова лесно да бъде манипулиран, защото деца на възраст по-малко от 18 години, те могат да бъдат лесно манипулирани и да попаднат лесно под влиянието на най-различни политически партии. Младите са винаги много емоционални и лесно манипулируеми. Ето такива хора лесно могат да паднат жертва на идеи, които не са чак толкова ценни. Да, да, да, прав сте, благодаря. Бих искала да дам сега думата на нашият комисар. След това ще помоля господин Рот да коментира и сме щастливи че имаме, ще имаме малко време за коментари, след това докладчиците, след това от Комисията по петиции, те ще имат петте моните и аз накрая ще кажа няколко заключителни ремарки. А, това можем да направим за оставащото ни време и така заместник-председателя не искам да реагирам на това, което каза нашия полски колега. Аз смятам, че Европейския парламент а, трябва да а, получи а, своите а, възможности, но е важно те да бъдат дискутирани с националните парламенти. Да, благодаря. Искам да благодаря на госпожа Рутен а, за това, че ни напомни за параметрите на гражданските инициативи. Един милион граждани, идващи от значителен брой държави членки. Инициативата може да бъде насочена към комисията само единствено, ако има законодателния мандат да инициира закон. Във всички останали случаи а тя, тази гражданска инициатива няма да бъде допустима, защото не можем да обещаем на гражданите нещо, за което комисията няма компетенциите въпроса на госпожа Крумова и лорд Барс по отношение на финансовия товар и процедурата. Е, опитваме се да намерим най-малко административно натоварените инструменти. Ето защо ние преценихме, че ще оставим нещата а, а, а, по отношение на процедурата а, за това как ще се проверява автентичността. За комисията не е важно как ще бъде направено. Ето защо предложихме, за да бъде съвсем добре всяка държава членка да прецени дали а, ще прави проверка на случайен принцип или по някакъв друг принцип това е достатъчно. За нас е важно да има някакъв елемент на контролна проверка и това да стане колкото се може по-близо до а, органите на националните държави, така че да намалим финансовия товар, финансовата тежест. Имаше поредица от въпроси за допустимостта в моите а, уводни думи аз мисля, че се опитах да обясна колко важно е да не създаваме една платформа, която може да се използва за лоши, за недобри а, цели. А, господин Бронс а, е прав, че а, трябва да се знае колко, а, кой ще решава кои са ценностите, като например а, в Съветския съюз. Ами аз съм учил в Съветския съюз и трябва да ви кажа, че те, са твърде, те бяха твърде различни от ценностите на Европейския съюз и аз смятам, че всички ние трябва да сме способни да направим едно здраво разграничение между ценностите на Европейския съюз и на бившия Съветския съюз. Съвсем ясно е това. Аз не смятам, че а, кой знае колко а, е, трудно е да се определи кои са европейските ценности, кои са антиевропейските ценности, но ако все още има някакво съмнение, че комисията а, се възползва от своето положение, то може да се а, по отношение това дали да бъде регистрирана инициативата или не, то остава възможността да се обжалва в Европейския съд или в съда на, а, на а, европейските общности, което е според мен един много прецизен механизъм като цяло тази процедура, а за да се гарантира, че гражданската инициатива няма да срещне непреодолими бариери. Така. Въпроса на господин Алварес. А мисля, че господин Ламасур беше пределно ясен. Казвайки, че е точно в това отношение комисията ще реагира а, на базата на резолюцията, която ще бъде представена от Европейския парламент. Това ще е всъщност а, инициативата на Европейския парламент да зададе дневния ред. А комисията има намерение да слуша а, все повече европейските граждани, но ние също така трябва да не забравяме, че комисията има също така право на инициатива ние също можем да предложим някакви изменения или пък може и да не а, се възползваме от а, законодателната си инициат... а, правото си на законодателна инициатива. Един милион подписа на, м- означава, че да кажем, а, след това темата трябва да бъде, а, че това е приемливо като бро, а, допустимо като брой, обаче, а след това комисията трябва да прецени, ако става въпрос за удължаване на отпуска по майчинството или нещо а, друго, ние трябва да преценим дали това е в мандата на комисията да взима решение, да, да а, поема законодателна инициатива. Не, Европейската комисия няма да стане единствения законотворец. Ние имаме право само на предложение. След това ще има дебат, както проведохме днес в Европейския парламент и в съвета, т.е. сред държавите членки, за да видим дали те ще се съгласат, дали ще подкрепат една такава законодателна инициатива, защото ние, комисията, можем да направим предложение, обаче Европейския парламент и Европейският съвет са тези, които са законодателите и а, те ще кажат последно думата си. Господин Клас повдигна и господин Стилин а, а, а, повдигнаха въпроса за защита на личните данни. Разбира се, ние се опитваме да намерим възможно най-доброто решение, защото онлайн подписите и тяхното събиране е много удобно. Веднага, щом се включи обаче такова набиране на подписи по електронен път, започва да се разсъждава до много висока степен за защитата на личните данни. Знаем колко много начини има за неправилно, противозаконно дори използване на личните данни. Добре, как бихме предложили а, а, начините за а, включването на, таз, на личните данни и на изобщо процедурата по събиране, набиране на подписи по електронен път. Ами ще се обърнем към Европейския парламент и към всички други компетентни а, органи във връзка с защитата на личните данни. Освен това, в а, поредица от държави членки въпроса с защитата на личните данни попада в сферата на наказателното право, а в други на гражданското право. Разбира се, а защитата на личните данни е изключително важно. Госпожа Мерстън от Естония е загрижена за организацията. Смятаме, че е много важно мисля за процедурата. Това е една проста формулировка, като се каже кои са организаторите, каква е целта на инициативата и разбира се как се финансира всичко това, защото мисля, че господин Клас каза, че не иска а, да а, се получи един инструмент, който да се използва само от големите партии, от големите синдикати или пък от големия бизнес. Ето защо ние сме съгласни, а, че наистина този инструмент трябва да бъде използван само от гражданите на Европейския съюз. Ето защо искаме да знаем откъде се финансира. Искаме да сме сигурни, че зад организаторите няма някои биз... скрити бизнес интереси един такъв толкова важен демократичен инструмент наистина а, трябва а, да сме сигурни, че ще се използва по възможно най-добрия начин в интерес на а, гражданите на Европейския съюз. За това искаме да имаме ясна картина какви са целите на инициативата и кои са неговите организации. А, а, госп... Парламентариста от Полша каза, че има имате нещо про че вие сте за това да се, изпол... да се ангажират младежите, за да се запознаят и а, запалят, така да се каже, от европейските идеи, а, но в същото време а, е важно да могат а, отговорно да вземат решения а, процеса на верификацията, на проверката на истинността а, може да бъде направена а, чрез системата избирателната система на всяка държава членка по-отделно. В Австрия е 16, а в останалите страни 18 е годишна възрастта но това ще го разискваме а, на следващия трилог. Благодаря, господин председател. Бих искала да дам думата на господин Гуд от... за окончателни а, ремарки. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Оказва се, че има различни мнения ще се опитам да ги коментирам. Що се отнася до минималния брой държави членки, които е, са обхванати от дадена гражданска инициатива, ще помоля още веднъж е, нещата да се проучат. Можем да говорим за европейска инициатива само тогава, когато от повечето държави членки е, има представители, граждани, които участват в е, гражданската инициатива. Също така важно е естествено и във всяка една от държавите членки, е, участващи в гражданската инициатива, да има значителен брой граждани, които я подкрепят. На второ място, още веднъж повтарям молбата си е, и настояваме много сериозно, как аз, така и останалите колеги, проверката по допустимостта да бъде в самото начало на процедурата. Инак е, има опасност е, да разочароваме гражданите и е, в един миг е, да се окаже, че след като вече е започната работа по инициативата, тя не е отговаря на основните принципи на Лисабонския договор. На трето място настояваме също за това инициаторите на гражданската инициатива да могат да сезират е, Съда на Европейската общност в е, Люксембург е, в случай на отказ. Това отговаря на демократичните принципи. Има различни мнения по отношение на възрастовите граници. Бихме могли да намерим някакъв компромис в тази област и в други области, по които очевидно нямаме единно мнение. В е, повечето държави е, избирателното право се придобива с навършване на 18 годишна възраст. Е, в някои от държавите членки това е възможно и след навършване на 16 годишна възраст. Мисля, че би трябвало да е, оставим държавите членки да вземат решение на национално равнище, съгласно националните си традиции, без да омалважаваме европейския характер на гражданските инициативи. Е, освен това, трябва да има известен задължителен характер на всяка цена. Е, държавата член трябва да декларира, да заяви на и да информира съответно гражданите и инициаторите, може би на първо място, какво точно се случва с дадена гражданска инициатива. Същото задължение има на първо място Европейската комисия, естествено, която предава информацията след това към държавите членки. И още нещо. От една година близо Лисабонския договор е в действие. И ние също така дълго обсъждаме една много съществена част от Лисабонския договор провеждаме консултации, обмисляме нещата много щателно, много задълбочено, но много ви моля, не забравяйте, че гражданите чакат, е, нещата не търпят отлагане и на всяка цена трябва да се постараем колкото е възможно по-бързо да приключим с подготовката. Благодаря ви. Останаха и няколко въпроса, които би трябвало да се предадат е, е, Permettez-moi d'excuser le, le secrétaire d'État qui a dû euh, malheureusement. Благодаря, госпожо председател. Нека първо, се, а, е, нека първо извиня държавния секретар, който за съжаление трябваше да напусне, защото имаше други задължения. А, мисля, че комисарят Шевчович много добре отговори на въпросите. Аз не искам да навлизам сега в детайли. А, имаше една точка, на която бих искал да се спра, защото тя касае съвсем конкретно държавите членки и по-конкретно проверката на лицата. Вие а, споменахте тази тема, казахте, че има опасност от бюрократизация и че процедурата трябва по възможност да бъде упростена. А, и това е а, идея, която се споделя от съвета. Господин комисарът каза, ние се опитахме да намерим система, която е колкото се може по-гъвкава. Все пак искам да припомня, че е на лице и отговорност на държавите членки, по-скоро задължение на държавите членки, което е силно, защото те са тези, които трябва да проверяват данните. И вие ще се съгласите с мен, че това е важно, защото трябва да бъде гарантирана достоверността на този инструмент и за тази цел проверката, която се извършва, трябва да бъде наистина сериозна. Още повече, че този контрол трябва да се провежда значително, колкото се може по-бързо, за да не се забавя процедурата, защото в проекта се говори за 3 месеца а, срок за проверка. В този смисъл, в проекто документа на съвета сме предвидили разпоредба, където съгласно а, националните разпоредби и особености се съдържат определени а, данни, изисквания, които предстои да бъдат определени. Ние бихме искали системата да бъде по възможност а, несложна. А, трябва да ви кажа, че дискусията в съвета не беше лесна. И а, тук бих искал да похваля Испанското председателство, което успя да постигне компромиса, който е на лице сега. И ми се струва, че ще бъде много трудно да се отклоняваме отново от това решение. Благодаря много. Това е един добър случай за докладчиците да получат шанс след толкова много дебати а да кажат своите заключителни думи. Така че а, искам да помоля за техните коментари, а след това аз ще кажа своите думи. Благодаря много, госпожо председател. Искам да обърна внимание на една точка само. Комисарят Шефчович, а и представителя на председателството на съвета обърнаха внимание на редица аспекти. Аз също бих желал да се спра на няколко. Бих искал да благодаря много на членовете на национални парламенти за техните идеи, предложения и критични аспекти, които те внесоха в дискусията. Искам да кажа сега каква е тяхната роля в процедурата. Мисля, че дискусията ясно показа, че ако ние се споразумеем около този е, регламент между институциите. Това е наша цел. И нашите позиции са достатъчно близки, според мен, което обаче не означава, че от 1 януари 2011 година автоматично ще могат да бъдат е, подемани граждански инициативи, защото ние ще се нуждаем след този регламент от национално законодателство, национални нормативни актове за прилагане на тези е, европейски разпоредби. Нещата не са толкова лесни. Е, например, в областта на защитата на личните данни. Има европейски е, правила, които се прилагат, но е необходимо да се приемат и нормативни разпоредби. Европейското законодателство приема общи правила за всички държави членки, но Конкретно, що се отнася до събирането на подписите, до проверката, контрола на подписите, това ще зависи от националните е, нормативни актове, които ще бъдат приети в тази връзка. И разбира се, е, от съдържанието на тези е, правоприлагащи разпоредби и от държавите членки. В някои случаи тези разпоредби ще могат да бъдат, например, приети и постановени от правителството във Франция, например, чрез декрет, но в множество държави членки са необходими национални закони за изпълнение, за прилагане на съответното европейско законодателство, което означава задължителна интервенция на националните парламенти. Това означава, че парламентите трябва да работят бързо и ефективно и по време на изпълнението те ще участват, тяхната роля ще бъде много силна. И на второ място, това е вече политически въпрос, а не правен въпрос. Много важен ще бъде въпросът за по-нататъчното третиране и разглеждане на тези инициативи. Инициативи, е, на онези инициативи, които ще бъдат успешни, но и на онези инициативи, които се провалят, които обаче са събрали толкова много подписи, че е, в тях се очертава ясна воля на гражданите. Комисията не е длъжна да продължи да работи по тях, но ние като политици ще направим грешка, ако не се занимаем с тях. Ето това е друг аспект, който е независим от правния текст, от регламента. И ние имаме интерес да продължим да обменяме мнение по тези въпроси, защото опитът ще покаже, че много инициативи а, ще бъдат подемани в области, в които има споделени отговорности между държавите членки и а, Съюза. И за да помогнем на инициаторите, на гражданите, за да им дадем отговор, много често ще бъде възможно на европейско равнище да бъде даден частичен отговор, нещо, което е в компетенциите на комисията, нещо, което евентуално може би ще бъде разгледано и в парламента и в съвета на министрите, но ще има и отговор от държавите членки. И аз ще се радвам и след това заседание ние да продължим контакта си, така че наистина да сме в състояние да реализираме тази процедура в интерес на гражданите. Толкова много неща бяха казали, казани днес след обед и те са толкова полезни, че ние сме а, много благодарни като докладчици. Ма само, може би, едно нещо трябва не спомена, като заместник-председател на парламента. Е, имаше някои коментари, като че ли движещи се по посока, че Европейския парламент и другите парламенти са а, отслабени чрез този инструмент. Не, напротив, Лисабонския договор, т.е. победителите от Лисабонския договор са Европейския парламент и европейските граждани и Европейският съвет. Тези трима са, а, тези три елемента а, са ангажирани все по-силно в а, същностните функции на европейските институции. Европейският парламент а, а, има много повече власт сега и е много по-силен и законодателно, и по много други начини. Ето сега ние трябва отговорно да реагираме на идеята за гражданската инициатива. В три в период от 3 месеца трябва да очакваме съответната реакция спрямо гражданската инициатива. Съответно, Европейският Европейската комисия трябва до една година да е готова с отговора си и ако това не стане, то тогава Европейския парламент трябва да потърси сметка, защо това не се е случило. Както на европейско, така и на национално ниво позицията на парламентите е по-силна, но гражданите и парламентите ще, е, ще се почувстват по стимулирани да предприемат инициативи. Това смятам, че е, е странно да се мисли, че тези идеи ам, биха отслабили Европейския парламент. Аз не съм съгласна с това. Ние, парламента и народите, хората, живеещи в Европейския парламент, ставаме по-силни. Да, благодаря. Имате думата. Благодаря. В заключение ще говоря на народния си език. Вие всички или почти всички използвахте матерния си език. Благодаря много. Мисля, че мога да кажа това за вси... на всички докладчици, на всички изказали се за интересните и ползотворни изказвания. не мога да се спра на всички от тях. На някои от някои от нещата, които бяха повдигнати, вече получиха отговор. Други неща ние е, ще е, вземем със себе си, за да мислим по тях. Има няколко неща, които са важни за мен в заключение. На първо място, ние искаме да създадем инструмент за гражданите, а не нещо друго. Казвам го, защото господин Бронс говореше за европейски компании, които се регистрират като е, ECR и така нататък. Нашия проект показва, че тук става изключително не за юридически лица, защото тази европейска инициатива е инструмент за гражданите. Естествено, съдебната практика на Съда на Европейските общности касае правните и формални, а не политически аспекти и че комисията постоянно остава свободна в своето решение и преценка дали да поеме дадена гражданска инициатива и да я превърне в законодателна или не. Това, което ние искаме е гражданите, участващи в инициативата, да се почувстват оценени и да знаят, че тяхната инициатива, е техния документ няма да попадне в кощето за отпадъци. Именно по този въпрос ние работим. На трето място и с това а, бих искал да приключа, но преди това. Ние бихме искали да проверяваме а, допустимостта в самото начало. Също време, но искаме обаче да освободим комисията от натиска при този при тази първоначална проверка да даде пълен и окончателен юридически отговор. Тази първоначална проверка трябва да се отнася до това дали това е в компетенциите на Европейската комисия, дали тя има право на законодателна инициатива по този въпрос, дали тази инициатива не влиза в разрез с основните ценности на Европейския съюз, дали не става дума за злоупотреба с определени аспекти и така нататък. Това са базисни въпроси. И след това вече проверката с задължителен характер да се осъществява накрая. И още нещо, което е много важно за мен. Аз слушах всички вас, до толкова доколкото имахте възможност да говорите тук. Ние познаваме и официалните становища на вашите правителства и трябва да обърна внимание на това, че между двете неща понякога има драматични различия. Разбира се, това е свързано и с факта кой бива попитван, по какви въпроси. Например, обикновено правителствата се питат какви документи, е, от какви документи се нуждаете, за да проверите достоверността и след това определени подразделения в Министерствата казват, трябва ни, например, документ за самоличност, е, документ <laughs> за правоспособност за ловуване и така нататък и така нататък. Вие знаете списъка, разработен от комисията, познавате го. В момента ние питаме как точно изглеждат нещата при определени процедури на участие на гражданите. Какво се проверява? В много случаи, с малки изключения, тези документи не се изискват. Документи, които сега изведнъж правителствата твърдят, че ще искат от гражданите или че се нуждаят от тях. Защото в а, много случаи на национално равнище гражданите просто подписват инициативата за собственото си име, подпис и адрес. А, ето това са важни неща. Защото няма да се радваме, ако създадем такъв инструмент, който на европейско равнище да е много по-бюрократичен, отколкото на национално равнище и в този случай националните държави да изискват много повече неща от гражданите, защото това само ще потвърди предразсъдъците на държавите членки. Затова нашата молба към вас е да влезете в контакт и в диалог и с вашите правителства. Ще продължим в триалог с съвета и с комисията да разговаряме включително и с вашите правителства, дали не можем да разрешим тези въпроси малко по-прагматично и по-близко до гражданите. Благодаря. Благодаря, както ви обещах. Ще дам думата на председател на комисията по петициите. Имате думата. Да, благодаря. Благодаря ви, госпожа Гормай. Благодаря ви за възможността да се обърна към всички колеги. Благодаря и на а, госпожа Казини за това, че успяхме да се асоциираме двете комисии и да проведем един общ форум, една обща дискусия днес след обед. За нас бе удоволствие и чест, имам предвид комисията по петициите, да участва заедно с Комисията по конституционните въпроси в е, днешната дискусия. Важно бе, защото по този начин можехме да е, допринесем с е, нашата компетентност в областта на петициите към дискусията по този важен нов регламент, който е особено важен за гражданите. Мисля, че можем да установим едно всеобщо съгласие, не само между институциите на европейско равнище, но и между националните парламенти. Някои различни мнения, които също се очертаха по време на дискусията, са свързани с напълно легитимни тревоги, но все пак би трябвало да диференцираме от политическа гледна точка. Какво имам предвид? Трябва да се опитаме да отговорим на изискванията на гражданите да участват в живота на Европейския съюз в подходяща форма. Тоест, ние би трябвало като с законодателен орган да изпълним нашите функции достойно. Нека да се спра на конкретните въпроси, които обсъждахме днес след обед. По отношение на графика, ще кажа, че според мен стана съвсем ясно, че всички настояват процедурата да се ускори. Гражданите от известно време чакат да приемем регламента и някои междувременно вече се питат защо сме тъй колебливи и не бързаме, очевидно, толкова много. Гражданите междувременно вече са определили за себе си графика и сроковете. Европейския парламент също, е, така че е, надявам се, заедно с е, съвета ще успеем да отговарим на очакванията по отношение на графика. Както и двамата Тоест, извинете, четиримата докладчици от е, Комисията по конституционни въпроси. Така и ние смятаме в Комисията по петиции, че не бива да се бавим. Но по отношение на процедурата, по отношение на някои от е, така наречените прагове, има и различия в мненията. Аз ще се спра на някои от съществените моменти. За да ви призова да продължите да мислите много интензивно по тези въпроси. Първо, въпросът за проверката на допустимостта. Много от колегите изразиха становището си по тези въпроси. Наистина, трябва да положим максимални усилия за колкото е възможно по-опростена процедура. Но критериите за допустимост, подчертавам съвсем категорично, критериите трябва да са колкото е възможно по-точно определени, така че да се избегне двусмислие. Колегата Грюни даде предложение, което на всяка цена според мен трябва да се има предвид. Това бе предложение и на други колеги. А именно в фазата на проверката върху допустимостта да се извърши известна оценка, независимо от това, че процесът на събиране на подписи още не е приключил. Трябва да се съберат повече от 1 милион подписи. Но още в самото начало ще се констатира в рамките на тази начална оценка или проверка на допустимостта, че инициативата по същество е допустима. Това е изключително важно от гледна точка и на инициаторите, и на гражданите. От гледна точка на съдържанието е важно и каква ще бъде ролята на Комисията по петициите на Европейския парламент. И накрая фазата, която най-много занимаваше докладчиците и те работиха най-много по този въпрос. Става дума за поведението на комисията във връзка с инициатива, която да кажем, е преминала през цялата процедура, през всичките и етапи и накрая е, комисията по определени причини решава, че инициативата е недопустима. Е, дали комисията смята, че сама ще е, се справи с тази процедура или ще пожелая подкрепа от страна на Европейския парламент, да кажем от Комисията по петиции, би трябвало при всички положения да разгледаме много сериозно въпроса какви ще са възможностите за обжалване на едно такова решение от страна на Европейската комисия. Какви са елементите на евентуално негативно решение на комисията. Елементите, които в крайна сметка ще бъдат основания за подаване на жалба за сезиране на съда. Ето това е един изключително важен въпрос. Някои от колегите говориха в тази връзка и за евентуално дублиране или пред преплитане на петиции с граждански инициативи. Гражданската инициатива, която не отговаря, да кажем, на е, основните критерии, би могла да бъде деградирана, тъй да се каже, до равнището на петиция. Точно това трябва да бъде избегнато. това ще навреди на гражданската инициатива, а това е един нов инструмент, иновативен инструмент. Петициите са инструмент в ръцете на гражданите, които желаят да се обърнат към парламента, за, към Европейския парламент в конкретния случай, за да обърнат внимание на нарушения. Докато гражданската инициатива е законодателна инициатива. Тя дава възможност на гражданите да се включат в законодателния процес, в законодателната работа на Европейския парламент. Това е едно много съществено разграничение, което не бива да се забравя. Благодаря на всички за работата, за участието. Благодаря най-вече на докладчиците, които са успяли да се сплотят и да създадат един много-много силен екип, който очевидно работи успешно. В началото е имало известни търкания поради различията в мнението, но ето, че те са ги преодоляли и са свършили прекрасна работа. Благодаря ви, госпожо председател. Двама мъже и две жени участваха. наистина сътрудничеството ни бе много успешно. Според мен имаше два коментара по време на дебата, че Европейския съюз е ефективна институция. Искам да се противопоставя на тези коментари. Разбира се, изхожда се от това, че този нов инструмент не може да бъде, с него не може да се злоупотребява и дори той може да се развие в най-демократичния инструмент на Европейския съюз повечето изказали се, бяха, се изказаха в полза на това, че този инструмент трябва да бъде близък до потребителите, трябва да бъде демократичен, трябва да не позволява загуба на надежда и отчаяние от страна на гражданите. Сега преминавам на английски. Искаме да се възползваме от тази чудесна нова възможност, която е очевидна за всички, че ще бъде много по-положителна. Ние дължим това отдавна на гражданите на Европейския съюз и затова се над... вярвам, че общата работа на Европейския парламент, Европейската комисия, Европейския съвет а, доказва на, на граж, нашите граждани, че ние наистина сме способни да работим заедно а, за техния интерес. Разбира се, националните парламенти и националните правителства в момента имат важната роля да изиграят, а именно а бързо да работят. Ето защо и ние ви поканихме. Искаме да ви помолим да направите всичко, което е необходимо, за да стане гражданската инициатива реална възможност за използване от страна на гражданите. национал... а, в Европейската комисия, а, комисаря, който присъства и неговия екип са готови да сътрудничат с вас. А, просто трябва да се поеме инициатива от страна на националните парламенти сега. Специални благодарности а, на нашите колеги а, от националните парламенти. Благодаря и на преводачите, също така и на екипа за контакт с националните парламенти към нашата комисия. А, комисията по петициите и нашата комисия са доказали неведнъж, не веднъж, че могат и трябва да работят заедно. Ето, три жени бяхме председателстващите и се справихме. Това показва, че можем да работим заедно и то много добре. Благодаря ви много за вашето присъствие и не забравяйте, че от нас зависи много да гражданската, европейската гражданска инициатива да стане реалност. Благодаря ви за всичко и на всички.